дневния ред имаме проекто резолюции за Гвинея. Госпожа Декайзер има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че значимостта на проблема далеч превишава множеството стекло се в тази зала днес след обед, което е наистина прискърбно. И така, по същество. Гвинея Конакри, господин председател, има потребност от е, подкрепата на международната общност. След смъртта на президента Лансана Конте, е, властта в страната е завзета от военна хунта, която се ползва с известна международна подкрепа в първоначално, защото обещава свободни избори. Капитан Дадис Камара, който е водач е, на хунтата. Първоначално възнамерява да се кандидатира за президент на страната, но след едно ужасяващо лошо управление на страната, той е решил въобще да не се отказва от властта. Той е завзел всички ресурси в страната и предвид е, нарушаването на първоначалните ангажименти взети от е, хунтата е, и протестите, които последват от това, се стига до стотици жертви, до насилие, до изнасилване на момичета и жени. Надявам се нашият отговор да бъде ясен. Настояваме да се спре изпълнението на протокола за риболова. С Гвинея Конакри настояваме за диалог с помирителна комисия, настояваме за назначаването на преходно правителство, което да подготви президентски и парламентарни избори. Хунтата определено се е поставила извън е, рамките на международното право и уважението на международната общност това е, отношението ни към този случай ще представи прецедент е, и е, оттам можем да се надяваме, че в други подобни случаи Европейския съюз ще има коража да действа също така енергично. Благодаря, госпожо Декейзер. Госпожа Вебер има думата за две минути. Извинете, не ви чух. Колеги, ако погледнем какво е положението в Гвинея, предвид жестокостите, извършени през последните месеци там, първият законен въпрос е, е такъв. Защо събитията бяха така слабо отразени от медиите, само с по няколко реда. Сякаш е, не са загубили живота си стотици хора, сякаш е, не е извършено жестоко насилие, сякаш не са <clears throat> изнасилвани стотици момичета и жени. Вярно е, че международните институции заклеймиха военната хунта, дошла на власт държавен преврат, но според мен далеч повече следваше да бъде направено за повишаване осведомеността на обикновените граждани по света, в това число европейските. Ето защо аз съм удовлетворена, че ако не друг, поне Европейският парламент от името на гражданите, изпратили ни тук, реагира адекватно и с резолюцията, която е, ще гласуваме, взема необходимите мерки по отношение на проблема. Това, което е важно обаче е не само да бъде критикуван, не само да бъде заклеймяван режима, а да се премяхне всяка възможност за неправомерно освояване на европейски финансови средства, което първоначално предназначение е да подпомогнат народа на Гвинея. Благодаря. Благодаря, госпожо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 от тази година нататък, 28 септември, ще бъде и черен ден в памета на гвинейския народ, символ на кръвопролитие и насилие. Насилие срещу опозицията в страната. Оставането на власт на военната хунта не можем да приемем. С течение на времето капитан Дадис Камара обещаване еднократно да се откаже от властта и да не се кандидатира в изборите. Днес с изтичането на ултиматума, даден от Африканския съюз, едно нещо е ясно. Военната хунта няма намерение да отстъпи от властта. Ето защо международната демократична общност трябва да протестира. Госпожа Версия за две минути. Oui, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз вече се изказвах в Брюксел по време на дебата по този въпрос преди 15 дена. Няма да повтарям вече казаното тогава. Колегите вече се изказаха е, в съзвучие с това, което смятам аз. <clears throat> Мога само да изразя удовлетвореността ни, че с днешната обща е, резолюция ще заклеймим е, военната хунта и жестокостите, извършени от нея срещу една мирна демонстрация, организирана за да се отбележи Деня на независимост на Гвинея. Гражданското общество на Гвинея ни призовава на помощ и би било абсолютно неприемливо Европейският съюз в рамките на протокола за Риполова да продължава да отпуска суми, за които много добре знаем, отиват право в джобовете на военната хунта, а не за добруването на гвинейските риболовци, както е предвидено в текст. Гвинейският режим е най-корумпираният режим в света днес и не го казвам аз, а световните организации, които са добре осведомени в това отношение. Ето защо аз горещо настоявам всички заедно да гласуваме цялата обща резолюция, в това число с текста, съгласно който се настоява за прекъсване действието на протокола за риболова. Надявам се в това отношение примерът ни да бъде последван и от комисията и от съвета. Благодаря. Благодаря. Колега Билан за две минути. Благодаря много, господин председател. В края на изминалата година, след смъртта на президента Конта, именно капитан Камара взе властта в Гвинея. За съжаление, ние тогава бяхме много наивни, защото му повярвахме, когато каза, че ще проведе свободни президентски избори и няма да се кандидатира. Днес вече знаем, че над 50 хиляди души са събрали на националния стадион на 20 септември 2008 година, за да протестират именно против капитан Камара и за съжаление там са ги посрещнали въоръжени войници. Убити са близо хиляда души, много жени и девойки са изнасилени. Много се радваме, че господин Солана реагира незабавно. Той а, изказа благодарност на правителството на Франция за това, че се въздържа от сътрудничество с Гвинея. Но три, това стана три седмици след а, това клане. Сега трябва да а, окажем натиск а, на режима в Гвинея и да осигурим бързото налагане на санкции, защото само така може да се очаква капитан Камара да се откаже от властта. Госпожа Лявин за по минута и половина. Так Благодаря много. Преди всичко бих искала да поздравя Европейската комисия за решението, което оповести комисара Джо Борг вчера, че комисията оттегля предложението си е, относно рибарството с, за договор с Гвинея. Всъщност, само два дни след клането в Конакри, когато над 200 души бяха разстреляни от войниците, на, които бяха командвани от капитан Камара. Обедени сме, че това е първата стъпка че Европейския съюз ще преразгледа своята търговска политика по отношение на, развиващите на развиващи се страни. Ние носим тежка отговорност, защото сме сред най-големите, най-важните търговски партньори в света. Ние сме фактор на развитието и за това наистина трябва да обмислим връзката между търговията и отношенията ни с подобни видове режими. Договора за рибарството целеше подобрение на нещата, като там се казва, че част от средствата ще се използват за подобряване на местното рибарство. Комисията обаче показва, че това, което става на практика е съвсем различно от това, което е написано. Голяма част от парите отиват пряко към този режим, който не бива да се допуска. Благодаря. Благодаря. А сега говорителите от името на политическите групи господин Кацмарек от НП. Już dwa tygodnie temu rozmawialiśmy. Господин председател, дами, е, госпожи и господа, преди две седмици говорихме за Гвинея. За съжаление, страната продължава да е състояние, което налага нашето внимание и реакция. Комисията по развитие изслуша изявлението на бившия министр-председател господин Дяло, който бе очевидец на събитията от 28 септември. Смятам, че не е достатъчно да се настоява хунтата да зачита правата на човека. Ако военният режим а, зачиташе подобен род правила, той не би бил режим, който постъпва по този начин. Да ги съдим по делата, а не по думите им. Благодаря. Благодаря, господин Кацмарек. Господин Тиролиен. Господин председател, уважаеми колеги, Гвинея в момента е в сътресение от драматични събития, които стъписват международната общност. На 28 септември е, военната хунта под ръководство на капитан Камара е, разгони с насилие една мирна демонстрация. При това Гвинея е страна по споразумението от Котону, което предвижда задължения за зачитане на правата на човек. При това капитан Камара е нарушил в сериозна степен задълженията, поети от самия него в срок от една година – да организира свободни избори без да се кандидатира в тях. Ето защо Европейския съюз трябва да реагира незабавно, за да бъде преустановено насилието, което е насилие срещу права. Довлетворен съм, господин председател, уважаеми колеги, че компромисната е, резолюция съответства на нашите ценности и принципи. Бих искал да подчертая обаче по-специално десета точка от текста, именно прекъсване действието на протокола за риболова между Европейския съюз и Република Гвинея, докато не започне демократизация на страната. Някои се питат дали подобно решение не би довело до бедствени последици за населението. Но след насилието от 28 септември трябва да признаем, че гвинейските власти въобще не се грижат за състоянието на гвинейските граждани и че не ни дават друга възможност, освен да проявим твърдост. От независимостта си през 1958 година Гвинея Следващият колега господин Хаклунд. Благодаря, господин председател. Нямам намерение да повтарям казаното от колегите. Единственото, което мога да кажа е, че съм много доволен от това, че темата е на дневен ред. Бих искал а, накратко да ви осведомя за дискусията протекла в Комисията по риболова на 30 септември по повод на протокола за риболова с Гвинея Конакри. По това време е, е, се смяташе, че Европейския съюз би сключил подобно споразумение, с която и да било страна по света. Давахме си сметка обаче, че тук е, става дума за страна, в която положението бе повече от красноречиво описано днес в тази зала. Някои смятат, че риболова е едно, а правата на човека е нещо съвсем друго. Но според мен политик не може да мисли по този начин. Фактът, че доста голяма група гласува за е, запазването на протокола за риболова, буди тревога. Някои очевидно смятат, че няма нищо лошо в сключването на такова споразумение с една жестока военна хунта. Сега, разбира се, е, прекъсване действието на споразумението на протокол за Иболова се ползва със значителна подкрепа, което според мен е нещо положително. Може да кажете, че риболова всъщност не се засяга от положението в страната, но това не е така. Тъй като протоколът е, има за цел да постигне устойчивост на отрасъла. Е, риболовците трябва да е, заработват своя поминък, но това не може да става на цената на правата на човека. Аз имах възможност да участвам в работата на Комисията по риболова и според мен ние наистина трябва да вземем предвид нарушението на човешките права и всичките престъпления, които са извършени в тази страна, които не са изяснени. Това е едно ясно послание за европейските институции да не се продължава договора за рибарство. Ние не сме склонни с нашите пари, с парите на нашите дънакоплатци, да поддържаме едно правителство, което е престъпно. И мисля, че това е прецедент, който показва в край на краищата, че ние сме по-човечни, отколкото е, различни споразумения за търговско-економическо сътрудничество. Това е един голям шанс и се надявам, както и колегите подчертаха, член 10 да се запази така, както е записан. Благодаря. И като последен говориш от името на политическите групи, господин Пореба. Господин председател, поне 157 са убитите, над 1200 са ранените по време на тази мирна демонстрация на опозицията на националния стадион. Това е най-голямото клане от 1958 е, година, когато Гвинея става независима държава. Когато миналата година Камара пое властта, той обеща да я предаде чрез демократични избори, но не е спази обещанието си. Именно военната хунта днес управлява страната и тотално пренебрегва човешките права а, убиват а, и, и изнасилват. Като демократични хора Европейския съюз трябва да надигне гласа, за да може виновниците да, получат наказ... на... да бъдат наказани. Гвинея има огромен економически потенциал и продължава да бъде сред най-бедните, най-корумпирани държави в Африка. Продължаването на управлението на военната хунта може да доведе до гражданска война и да дестабилизира целият регион на Западна Европа. Благодаря. А сега госпожа Делво има думата за една минута. 150 убити и все още неопределен брой насилени. Е, това е нечувано насилие срещу гражданите на Гвинея. Реакцията на военната хунта е и непремерена, несъразмерна. В лицето на такова варварство трябва да бъдем изключително твърди и а, аз съм удовлетворена от а, категоричната реакция а, на държавите членки. Трябва да бъде хвърлена пределна светлина върху проистеклите събития е, чрез организирането на интернационална анкетна комисия. Би трябвало да се възползваме от всичките си възможности, за да, се противодей... за да противодействаме на сексуалното насилие като военно средство. Е, твърде често в въоръжени конфликти е, най-уязвимите жени и възрастни и млади е, стават жертва е, в преследване на политически цели. Като минимално изискване на всяко ново споразумение за сътрудничество, аз настоявам да се включват. Благодаря. Господин Тесир. Ой, извинявай, извинявай. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на 28 септември гвинейския народ демонстрираше за спазване на поетите ангажименти и стана жертва на най-тежко насилие от един режим, който вече е лишен от всякаква легитимност и сега загуби всякакво достоинство убити мъже, насилени с щиковете на пушките жени Европейският съюз днес трябва да застане на страната на африканския народ, на страната на Обединените нации, на страната на гвинейския народ. Гвинея, толкова богата страна, никога няма да може да се възползва от своите богатства, докато на власт е една корумпирана военна диктатура. Ето защо аз съм удовлетворен от инициативата на Европейската комисия, която днес подкрепя Европейския парламент. Не можем да бъдем водени от тесногради економически интереси, когато се накърняват правата на човека, демократичните принципи. Днес имаме ангажимент пред гвинейския народ да бъдем рамо до рамо с него в борбата му за демокрация. Благодаря. Благодаря. Сега стигаме до спонтанните изказване, господин Казалидис. Благодаря, господин председател. Пожелах да се изкажа само за да коментирам предложението за спиране на действието на протокола между Европейски съюз и Гвинея, който в момента е в сила. Защото се съмнявам, че бруталният режим, който без никакво смущение се прощава с, с а, живота на 150 свои граждани и извършва толкова а, големи престъпления, би се смутил от толкова малка санкция по този въпрос, като имаме предвид, че това всъщност е правното ни задължение към хората по отношение на този протокол за хората, които работят в риболовния отрасъл на Гвинея и нямат нищо общо с режима, за това НЕП изпитва съмнения по отношение на това предложение. Благодаря. Господин Тенок има думата. Благодаря, господин председател. Историята на а, Гвинея Конакри се развива по един ужасен диктаторски сценарий, типичен за Африка. Диктаторите се сменят един след друг, хората живеят крайна бедност ресурсите биха могли да превърнат тази страна в страна на богатството, а хората мизерстват. Те са жертва на ужасяващи кръвопролития през последните 20 години. И преди съм молила Европейската комисия да развие един процес Кимберли, за да докаже, че а, няк... чрез дейностите си именно добивните компании не бива да подкрепят а, на подобни диктатори. Ужасен съм от отношението на китайските е, фирми там. Надявам се, че в, в Бейжинг трябва да си дадат е, сметка, че не бива да насърчават чрез своите инвестиции този режим. боя се, че суспендирането на протокола за рибарството ще е в ущърп само на дребните рибари, а не на режима. Благодаря. Госпожа Хаутала има думата. Господин председател, всички изразиха благодарност към комисията за решението и по отношение на протокола за рибарството заради нарушаването на правата на човека. Искам да попитам комисаря дали възнамерявате систематично да подхождате по подобен начин при сходни ситуации, така че да решаваме по сходен начин ситуациите, когато те се случват и другаде по света. Благодаря. Госпожа Карла има думата. Äskettäin eräs suomalainen благодаря, господин председател. Не отдавна един финландски гласоподавател ме попита каква е дефиницията ми за права на човека. Аз казах, не е нужно да имаме дефиниция. На мен не ми трябва да дефинирам а, правата на човека, иначе а, е, е, няма да, нямаше да имаме толкова широка основа. Въпросът е, че концепцията, идеята за това съществува и хората искат да зачитат и спазват правата на човека. Гвинея е подписала споразумението от Катано и трябва да зачита правата на човека. И за това сме длъжни да настояваме, когато имаме други споразумения, които се позовават на договор от Катано, трябва да е налице и уважение към правата на човека, инак трябва да се налагат санкции в Гвинея а, има много природни залежи от желязна руда. В същото време Гвинея има един от най-жестоките режими. А, инвеститори като Китай не изискват да се спазват правата на човека там. Гласуването ще не извинявайте, казва председателят. Господин комисаря има думата. Господин председател, госпожи и господа депутати. Комисията твърдо и бързо осъди Може ли да продължа? Господин колега, вие имате процедурален въпрос или? Nein. Non, dans le cas du Es, es tut mir sehr leid, Herr Kollege, wir haben äh, zwei Minuten vorgesehen. Ich habe. Извинявайте, ние имахме вече четири изказвания, два от тях от НП. Сега господин комисарът има думата. comisia a condamnat ferm rapid uh, i în mod repetat Комисията бързо и с твърдост осъди жестокостите и нарушението на правата на човека на 28 септември тази година в Гвинея Конакри. Като член на Международната контактна група за Гвинея, комисията прие заключенията от 12 октомври, които предвиждат е, различни мерки за възстановяване на правата на човек. На първо място, от хуманитарна гледна точка е необходимо всички лица, които са произволно задържани, да бъдат освободени. Също така тленните останки на убитите да, да бъдат върнати на техните близки и всички Пострада лица, най-вече изнасилените жени, да получат медицински грижи. И изразяваме съжаление и загриженост от това, че както изглежда до сега, нито една от тези мерки не е приложена. На второ място комисията приветства решението на генералния секретар на ООН да създаде международна анкетна комисия за разследване на зверствата от 28 септември, така че виновните да бъдат изправени пред съда. От съществено значение е да се сложи край на погазването на правата на човек в Гвинея. Международната анкетна комисия и първоначалното производство, започнато в Международния наказателен съд, ще доведат до подобряване на положението. В тази връзка комисията е склонна да анализира възможността да подкрепи финансово международната наблюдателска и е, защитна мисия, така че членовете на е, международната общност е, да бъдат със съответната охрана и да могат да работят спокойно. Нещо повече, Що се отнася до пълното военно ембарго, комисията е склонна да разгледа и реформи в областта на сигурността, така че страната да възстанови своята стабилност. В заключение бих искал да подчертая, че мерките, които се предлагат тук, съгласно 96 ти член от е, споразумението от е, Котону, е, са вече задействани от, през 20, на 27 юли тази година. И също така бих искал да уточня, че с цел последователност и упражняване на максимален натиск върху военната хунта, комисаря по риболова господин Борг обяви намерението си да оттегли проекта за партньорски взаимоотношения в областта на риболова, документ, който трябваше да бъде подписан с Гвинея. Във всеки случай, Във всеки случай няма да бъдат отпуснати финансовите средства по протокола. И в отговор на зададения ми въпрос, в други подобни случаи комисията ще анализира внимателно и ще действа в съответствие със своите констатации. Благодаря. Благодаря. Размяната на мнения е приключена по тази точка. Гласуването ще е според дневния ред. А сега преминаваме към разискванията по Иран и давам думата най-напред на госпожа Гомес.